el señor presidente. Señor комисарио. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, добро утро. Откривам това заседание в съответствие с дневния ред.